всички турове е, за избор на квестори. Поздравявам избраните колеги. А сега ни остава да гласуваме и за числения състав на комисиите. Има едно решение на е, председателския съвет, е, което ви е известно, така че който е, го подкрепя, моля да даде знак с ръка. Кой е против? Кой се въздържа? Струва ми се, че е, решението на председателския съвет е, бе е, прието единодушно. До е, 15 часа е, обявявам прекратяване на заседанията.